колеги! Добре дошли на следобедното ни заседание на Комисията по правни въпроси. Това е съвместно заседание на комисиите и Юри и Конт, Комисията по правни въпроси и Комисията по бюджетен контрол. Преди да а, приветствам с добре дошли нашите гости, бих искал да кажа добре дошла на госпожа Ингеборг Гресле, председател на Комисията по бюджетен контрол. Днес ще чуем и ще обсъдим специалния доклад на Европейската сметна палата относно прегледа на ефективността на управление на делата в Съда на Европейския съюз. Сега ще дам думата на госпожа Гресле. Заповядайте. Благодаря ви. Мисля, че ще трябва да поръчаме шампанско, защото Комисията по бюджетен контрол дълги години се опитва да направи този одит, да получи този специален доклад. Най-накрая разполагаме с него, така че нека да дадем думата на представителя на Сметната палата. Благодаря ви, госпожо и господин председател. Аз представлявам Европейската сметна палата. Прегледа отговаря на инструкциите на сметната палата. Отчетени са, разбира се, исканията на Европейския парламент. Европейския съд е съдебният орган на Европейския съюз. Задачата му е свързана с прилагането на европейското право. В Европейския съд има общ съд и съд. Ще използвам няколко съкръщения. Европейска сметна палата, ЕСП, например, Общ съд ОС и Съд на Европейския съюз СЕС. Е няма да обсъждаме съда на публичната функция днес. Бюджета е към 4 милиона евро годишно. Около 2200 са служителите на е, Европейския съд, 72 съдии има, както и много генерални адвокати. Тези а, е, хора не могат да се водят от политически цели – трябва да се отчитат, разбира се, в рамките на финансовата информация, която се публикува и на разположение на техния вебсайт. Европейския парламент и заинтересованите страни, както различните аудитори, изискват отчетност на Европейския съд. В рамките на този доклад ние искаме да има още по-голяма отчетност. Разглеждаме ефективността на Европейския съд, начина по който се управляват делата. Опитваме се изцяло да отчетем независимостта на съда и съдиите, които се опитват да останат независими като същевременно гледаме постигането на целите. Целта на доклада не е само да се дадат факти, но и да се стигне до отчетност. Европейския съд както и Европейската Централна банка са два допълнителни органа на Европейския съюз. Европейския съд трябва ефективно да управлява делата си. Важно е срокът за разглеждането им да намалее. Около 28 000 дела са разглеждани между 2014-2015 година. Допитахме се до много служители на Европейския съд, както и до много ръководни фигури. Разгледахме по 30 дела за всеки един отделен случай и попитахме как се е работило по тези дела и колко време е отнело. Това по никакъв начин не представлява представителна извадка, просто искахме да получим информация на ня... във връзка с някои от нашите въпроси. Зададохме а, въпроси на съдиите. Говорихме с различни заинтересовани страни, за да видим и тяхната гледна точка. Основно бяха взети предвид дела между 2014-2015 година. Разгледахме времето, в което са били разгледани делата и приключени. Не сме обсъждали съдебните заседания. Заради разпоредбите от договора, разискванията между съдиите са поверителни, така че нямаше как да се получи информация в това отношение. Нещата вървят добре. Извинете, казва председателят. Бихте ли могъл да говорите малко по-бавно, защото преводачите много трудно ви следват? Благодаря. Благодаря, господин председател. Да, ще говоря малко по-бавно и ще се опитам да оправя а, акцента, който получих след Брексит. Като че ли в доста отношения нещата вървят добре. Така, например, видяхме доказателства за повишена ефективност. Производствата могат да се гледат много по-ефективно. Сега ще ви дам няколко статистически данни. За периода 2009-2010 година е имало около около 600 нови а, производства в съда. 2015-2016 година са били над 700 новите дела. В общия съд за 2009-2010 година е имало 600 дела. 2015-2016 година в общия съд е, са поступили 900 дела, което означава, че работата се е увеличила многократно. Относно приключените а, дела а, за първия период 2009-2010 година за общия съд 620 до 700 дела се а, приключват а, годишно, а за 2015-2016 година около 1000. което отразява и увеличения размер на работата. Средната продължителност на едно производство е паднала от 20 месеца на 15 месеца в съда за 2016 година, в общия съд от 26 на 19 месеца. Разбира се, делата са от различно естество. Не може да се каже, че това не е точна наука. Съдилищата обаче правят каквото могат и работят много по-ефективно с наличните ресурси. Относно делата, които са превишили предвидената за тях рамка, този тип дела са намалели около 19%. Открихме, очаквахме да открием институция, с много проблеми, но в крайна сметка открихме такава, която се справя с а, своята работа. Въведени са индикативни а, времеви рамки за различните етапи от гледането на делото. Отделя се допълнително внимание на а, времетрайното, което само по себе си е голям напредък. But, as we say in almost every... Но, както казваме а, винаги, много неща могат да бъдат подобрени. Настоящия метод на управление не отчита спецификата на делата, което означава, че за всички дела се предвижда една и съща времева рамка. В тази времева рамка не се отчита наличността на служителите, сложността на делото и така нататък. Когато председателят разпределя делата, той взима по принцип предвид всички тези фактори. Настоящата времева рамка служи като основна цел и в това отношение може да има подобрение. Много често производствата не могат да бъдат приключени в разумен срок. И това е добре разбираемо за съда. Но бихме могли да въведем такава индикативна рамка, която да отчете спецификата, защото има много фактори, които могат да се използват като насоки и да отчитат сложността на съответните дела. Към това трябва да добавим и е, опита на различните институции. Каква е инфраструктурата, свързана с разглеждането на делата? Тя е доста сложна. Има база данни, в която има различни подсистеми. Не е необичайно да има централна система с много подсистеми, така че може да се използва тази възможност. Основната цел на съда на ЕС е да има по-интегриран IT подход – и в това отношение ние препоръчахме това да бъде направено. Разгледахме писмения превод в съда. Всяка преписка се превежда на всички официални езици. Направихме предложение което да разсее виждането, че основният език в съда е френски. Единствено разискванията между съдиите се провеждат на френски език. Предвижда се възможност в общия съд само да се предвиди разискване между съдиите и на езици различни от френски винаги е по-добре да разполагаме с повече информация преди да направим каквото и да е, така че този анализ ще ни позволи да направим по-добра оценка, оценка на която да се базира подобно решение. Това е накратко. Готов съм да отговоря на евентуални въпроси от ваша страна. Ja, herzlichen Dank. Es ist ein vielversprechender Anfang, sagen wir es mal so. Also wir glauben благодаря ви, доста обещаващо начало. Бихме искали Европейската сметна палата да получи достъп до всички документи. Документите, до които вие сте получили достъп, така или иначе са публични. Аз съм докладчик в Комисията по бюджетен контрол – Докладчик съм за Съда на Европейския съюз и бих искала да попитам е, до какви документи бихте искали да получите достъп и за кои документи ви е бил отказан такъв достъп до документи, които а, биха били от полза за, вашата, за вашия доклад. Вие е, ни описахте положението от гледна точка на годишния период, но не може ли да разбиете анализа на месеци? Когато се прави доклад, годишен доклад, реално не може да се получи истинска представа за продължителността на делата. Понякога едно дело може да се гледа повече от една година – от тук не можем вече да си направим правилна преценка за ефективността на работата на Европейския съд. Така, например, в Германия за оценка на резултатите се работи за всеки един отделен съдия. По този начин се правят и индивидуални препоръки за повишаване на ефективността. като че ли все още нямам истинска представа за продължителността на едно дело в съда на ЕС. Оставам с впечатлението, че от информацията, с която разполагаме, реално може да се прикрият някои пропуски. Може би, ако използваме друг метод на оценка, бихме могли да получим по-стрикна представа за отделните състави или за отделните съдии. За някои производства, не за спешното предициално производство, но за някои производства липсват данни. Така, например, по отношение на по-изоставащите дела е добре да получим разбивка по съдийски състави. Виждам тук а, някакви цифри и те ме карат да се питам какво всъщност правят а, съдиите. И предвиждате се някакви специализации за бъдеще. Съжалявам, че не работим системно с деловодителите – с референдерите, извинете. Има и други интересни аспекти, които заслужават нашето внимание. Параграф 38. Канцеларията. Оттам се натрупват закъсненията. Тук се казва, че няма достатъчно персонал, за да се обработат преписките. Какво може да кажете в това отношение? На следващо място, относно отпуските. Съдиите, както и тези в общия съд, обясняват, че съдебната вакансия също е причина за продължителността на а, делата. От тук и въпросът ми, защо да не се намалят съдебните вакансии виждаме, че има много аспекти, по които може да се работи, за да имаме подобрение в работата на съда на ЕС. Благодаря ви за вашата работа. Ще спра до тук с първите си въпроси. Председателят, проблемът ми е, че госпожа Гресле зададе всички въпроси, които исках и аз да задам ще допълня, Имате ли нещо против да ви зададем всички въпроси, които имаме, след което да чуем отговора ви? Госпожа Длабайова била първа, ми казват. Заповядайте. Благодаря и на двамата председатели. Добър ден, колеги. Благодаря за ясния доклад и за отговорите на съда на ЕСА. През последните години съда на ЕС предприе доста мерки за увеличаване на ефективността си. Статистиките показват, че се намалява времето за разпределение на делата или в най-лошия случай времето остава същото, въпреки нарасналия брой нови дела. Аз също Бих искала да поставя акцента върху ефективността и резултатите. Нуждаем се от бързо постановяване на качествени решения. Тези решения имат важни последствия за всички заинтересовани страни. Ето защо смятам, че резултатите и ефективността могат да бъдат оценени от малко по-различна перспектива. По-добре е да сме под средната времева рамка, при положение, че имаме точни решения, а не да, имаме, а не да се постановяват решенията точно на време, но с грешки. Трудно е всяко едно дело да се впише в индикативната времева рамка. Важно е да се посочи индикативно време за всяко едно дело. Така че нека да сменим фокуса и да го пренесем от резултатите към а, човешките ресурси, които са необходими и към специална времева рамка. Защото служителите а, са изключително важен фактор. Въпросът ми към Европейския съд и към Сметната палата е следният – Човешките ресурси са важен фактор за ефективността. А вторият ни индикатор за ефективността би могъл да бъде последващия контрол. Не смятате ли така? Благодаря. Мистер Марино Пинто? Госпожа Марино Люпинто. Господин. Благодаря. Имам два-три въпроса. Простички. Реални въпроси, които имат за цел да си изведем някакви заключения. Въпросът ми е колко съдии има в трите съдилища? Какъв е годишният бюджет за всеки един съд и състав и колко дела са гледани във всеки един съд. Какъв е броят на постановените решения във всеки един съд и какво е съотношението на броя на делата спрямо броя на съдиите. Или, по-точно казано, колко дела се разпределят на съдия годишно. Колко ни струва всеки един съдия? Колко струва той на европейския данакоплатец? И накрая, съотношението каква е цената на производството в, на всяка една инстанция. Ще съм ви благодарен, ако ми отговорите. Госпожа Делво. Мерси, мерси. Благодаря, господин председател. Винаги се впечатлявам, когато чуя експертни въпроси от страна на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря за работата ви. Винаги съм мислила, че е трудно да се направи оценка на ефективността на правосъдието, защото казусите са различни. и Има случаи, които са доста сложни. Всички изхождаме от виждането, че се нуждаем от качествено правосъдие. Дали намаляването на броя на обжалванията на постановените решения е важен фактор при оценката на ефективността? Не може ли той да ни служи за критерий, когато оценяваме ефективното управление? Въпрос. Много трудно се съгласихме с реформата на Европейския съд. Наложихме изискването да има равно представяне на половете в съдийските състави. И сега бих искала да попитам колко жени съдии има и какво е съотношението мъже-жени в съдийския състав. Благодаря за отговор. Аз не бих посмял да говоря за реално равновесие. Ами така е, да, господин председател, тук в залата са само мъже. Е, и после става дума не само за съдиите, там а и целия персонал в деловодството и така нататък. Госпожалата. Добре, че поне тук парламента не е така. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че госпожа Дълво зададе този въпрос много сериозно. Се отнасяме ние към приятата от трите институции декларация за равнопоставеност на половете. Смятам, че положението е същото и в Сметната палата. Там има само пет жени. Много ще съм доволна, ако ми покаже, че това не е така. Реформата в Общия съд, според мен, е много важна за бъдещето и там се поставят и подобни въпроси. Искам да задам сега въпроса за това как ще се отрази Брексит. Има ли някакви планове за момента, когато Обединеното кралство ще излезе от Европейския съюз? Господин Лебертон. Благодаря, извинете ме, че закъснях е, малко, имах други задачи. С удоволствие всъщност щях да присъствам тук. Два въпроса. Първо, за предюдиционалните мнения, е, знам, че те са много важни. Може ли да се очаква подобни въпроси да намалеят в бъдеще, е, защото много ресурси отиват за отговарянето им. Може би националното съдопроизводство може по някакъв начин да наложи филтър на тези въпроси. Второ, бъдещето на френския в съда. Считате ли, че този език го чака розово бъдеще или трябва да се притесняваме? Благодаря. Това бяха всички въпроси. Сега да дам думата на господин, може би, на Кардив да започне и след това ще дам думата и на представителите на съда. Благодаря за служение към преводачите, ще говоря е, максимално бързо. Well, we would have liked to have seen more of the documents surrounding the internal process once case has gone to a е, Какви документи съпровождат е, делото? Е, значи има един период, в който се обработват е, документите, когато обаче вече се стигнат до съдията, там нещата са по-сложни, защото там е свързано с дискусии. Всички подхода на различните съдии са различни, всеки има своите помощници и съответен начин на действие. Затова е трудно да излеземе с един стандартизиран отговор, който да обхваща всички. Дали имаме годишни статистики? Да. Всички казват, че им трябва повече и по-добре е, е, целенасочена информация включително за отделните дела. Ние не оценявахме е, ефективността на отделните съдии ние реално в Сметната палата не оценяваме начина на работа на отделните лица. Разбира се, можем да направим е, предложения в такъв смисъл. Ще Що се отнася до следващите стъпки, не е предвидено в момента в работната ни програма одит, но разбира се, е, регулярно те се провеждат поне веднъж годично. Има обаче предвидена система за последващи действия. Ние оглеждаме дали са е, е, спазени нашите препоръки, включително за по-добри информационни системи и системи за, обра... за завеждане на информацията и така нататък. И проверяваме дали препоръките са е, спазени. По отношение на отделните съдии, както казах, нещата са много различни за всеки един. Отделно сме разговаряли с 8-9 души. Те имат различен подход към работата си с различно натварване. Ние всъщност оглеждахме само начина по който делата се придвижват, а не е, начина по който работят съдиите от е, интервютата стана ясно, че всички адвокати е, се занимават с е, съответни дела by their, by the и работят с съдебните секретари. които в большинството случаи са юристи от най-висок калибър. Те е, всъщност са част от общото управление на системата. А понякога има закъснение, именно защото съдебните секретари нямат капацитет да поемат. И този огромен ресор, ресурс от секретарите трябва да бъде използван по-удачно, по-ефективно. On the point about paragraph 8 and the question of the, the time taken within the registry system. После времето за завеждане на информация в е, е, системата за е, регистриране, като че ли то отнема малко повече, отколкото би следвало. Но много често става дума за предварителните етапи на производството. Тоест, така, чисто процедурен е, чисто процедурни въпроси. Много време отделихме на този въпрос. За пълните дни тези 63% трябва да сме наясно какво означават 63%. 63% от делата, които са в горната камера, са били обект на закъснение обаче не в общия съд. В общия съд делата обикновено са по-кратки. Така че при едно двугодишно дело ще има и един период два пъти на отпуски. Сега ние искаме да кажем, че не бива да има отпуска на, и вакансия на съда, но това не означава винаги, че съдиите не са там, просто това е периода, в който няма официално заседание. Много често те работят през лятото. Не знам дали може да се смени системата. Когато системата е базирана на сесии, е много трудно да няма общ период на отпуска за всички съдии. А пък и дали трябва да имат така различия в това кога получават отпуски, това е чисто политически въпрос. Въпросът е има ли какво да се подобрява, да, а, дали а, е, кое да се ползва като индикатор за ефективността, а, съответно обжалванията. Въпросът е как се разпределят най-ефективно ресурсите. Прибягва се до различни услуги, които не са непременно извършвани от кабинети на адвокати, а от различни инстанции, които са свързани с общия процес. Ние ги огледахме като част от общата проверка. Около 400 милиона общия бюджет може би колегата може да отговори така за отделните цифри и съотношения, както зададохте въпроса. Госпожа Дълво, дали можем да ползваме броя на обжалвания като показател? Би могло, но показателя е различно от целта. Поне в нашата извадка нямаше е, много. Освен това установихме действително е, по другия ви коментар, е, че няма много жени, само с две се срещнахме ние и равновесието на половете е и наш приоритет в такъв смисъл. Въпросът за Брексит и въпросът на господин Любратон за намаляване на броя на предиционалните въпроси. Не мога конкретно да отговоря. Daily Mail, Daily Express и медиите в Обединеното кралство не отразяват достатъчно ясно това, което ние сме коментирали. Ние коментирахме, че не се очаквало от нас да свършим определена работа и тя се върши в момента и че повече информация ни е по-добре да имаме, отколкото по-малко. Но това в никакъв случай не може да дава основа за някакви твърди заключения. А, за френски като език на съдебните разисквания това ще означава, то ще трябва много, много аргументи в полза на френски, за да променим системата. Ja, für den EuGH, wer fängt an? Herr Escobar? Carlo Escobar und dann, ja, bitte. Willkommen. Merci Думата има следващия от, от нашите гости. Благодаря. Аз ще е, говоря на френски и знам, че господин Ливертон ще бъде доволен. Ако ми позволите, искам да е, взема позиция по отношение на прегледа. Сега е момента да реагираме на предложенията на Сметната палата, а пък е, ще се опитам да отговоря и на въпросите на уважаемите депутати. Виждате, че тук съм в компанията на доста колеги. Това просто показва, че проверката е крайно изключителна. В смисъл това бе е, проверка не само за декларация за съответствие и за следене на съответните процедури, а проверка за това как съдиите подхождат към делата, как следват съответните правила. Затова аз отговарям за службата свързана с институциите, но е, с мен са и председателя, и шефа на неговия кабинет, и други колеги, които са работили с екипа от Сметната палата. За това е, тук е и шефа на кабинета на председателя на съда и е, шефа на кабинета на председателя на трибунала и други колеги. Те също ще вземат думата по въпроси, които считат за важни, но аз ще се опитам да отговоря на някои от въпросите също така. Та, от особено естество е този анализ, който далеч не беше е, прост за извършване. Ние влязохме в, много, нееднократно в диалог с колегите от Сметната палата, за да обясняваме как се разпределят делата, как, какъв е срока на процедурата. И е, мисля, че тук се чу съвсем ясно, че те оценяваха методологията. От наша страна ние им създадохме известни е, проблеми на аудиторите, а именно по причина, че ние разполагаме с е, поверителни документи. Това е, е по член 35 решенията, някои от документите остават поверителни. и съответно, особено е, дискусиите. И ако предоставянето на, подо, на подобни документи всъщност е нарушаване на нашите служебни задължения. Тук вече беше въпрос каква информация може да се предоставя, примерно, информация за личната а, позиция на съдията или генералния адвокат е защитена. А, в такъв смисъл трябва да се оцени колко сложна е цялата система и колко а, много разлики и различни съображения имаше в цялата тази дискусия. И в края на кращата създадохме една паралелна система, която даде възможност на Сметната палата да задава директно въпроси на съдиите и генералните адвокати в двустранен план. И по този начин дадохме възможност те да получат необходимите им данни. Много, много беше работата завърши удачно. А какви са резултатите от одита? Сметната палата подкрепи предложение. Тоест, трибунала и съда подкрепят предложенията на Сметната палата – Отчетени са усилията, които ние полагаме за подобряване на начина на работа и разглеждане на делата. Има, разбира се, още какво да се прави по отношение на процедурите. от 19 и нещо до 14 и половина месеца се сведе периода за разглеждане на едно дело в рамките на 10 а, години. Тоест, а, независимо, че се разшири Европейския съюз от 2004 и обема на работа нарасна, ние постигнахме този резултат и оценяваме високо бележката в такъв смисъл на Сметната палата. Естествено, те смятат, че можем и по-добре да се справим. Така е, винаги може по-добре. Ние е, непрекъснато размишляваме по този въпрос и се е, опитваме сега да се възползваме и от този външен поглед върху нашата работа, което е много удачно. Още няколко е, бележки по една тема, която ме засяга така лично администрацията, примерно преводите и е, информационните системи. За преводите не са установени никакви отрицателни е, въздействия върху продължителността на процедурата това е много добре, аз лично с удоволствие го казвам, защото отговарям за службата за писмени преводи. Така че там нещата се управляват много добре. Многоязичието е, е основен елемент на работата на съда, то е, е от ключово значение. Но, що се отнася до техническата страна, информационните системи, там често се сблъскваме с факта, че разполагаме с системи, които не винаги са най-новите, малко са разпокъсани, не могат винаги да се интегрират с най-новите и така нататък. Наясно сме с това. Необходимо е да има една интегрирана система, която да обме... обхваща цялата процедура от начало до край, но за това са необходими и средства. Сега, предложни конкретните предложения на Светната палата, които са тясно свързани с съдебната дейност като цяло. Светната палата казва, че трябва да се уточнат е, сроковете. Сроковете да не бъдат много общи и не могат да бъдат еднакви за сложните производства и за по-леките производства. Приемаме този съвет, макар че е много трудно да се реши предварително дали дадено дело ще бъде трудно или не. Първо, трябва да, да мине първата част от процедурата, така наречената писмена, писменото производство, за да получиме документите от съответните страни и само тогава, в края на писменото производство, можем да решиме дали производството ще бъде трудно, сложно или по-лесно. И тогава се решава на кой състав ще бъде е, поверено съответното дело. Така че не е много лесно да се разбере дали е дадено дело ще бъде сложно или леко. Чак в края на писмената фаза на производството ще се разбере дали дадено производство ще може да бъде проведено по-бързо и тогава ще е, подбереме съответните и ще определиме съответните срокове. Сега по, по препоръка на Сметната палата имаме вече 10 типа срокове от 2 типа срокове на 10, като предложението е да имаме и още е, две, два допълнителни видове срока в зависимост от производствата. Ние ще вземем решение в този списъл и ще ви ги съобщиме. Също така има и предложение за, за по-гъвкаво и по-ефективно използване на ресурсите за по-добро управление на а, натовареността или за решаване на някои проблематични аспекти, като се подпомага, да речеме, е, дадено лице. Като, например, имали сме случаи, в който референдер е отсъствал в продължение на два месеца и това е имало пряко от, пряка последица за е, сроковете. Така че трудно е да се създадат системи за е, заместване на дадено лице бързо – понякога не се знае колко време ще отсъства дадено лице. Вие познавате проблема, подобен, подобен проблем има във всички институции, но макар и този проблем сам по себе си да не е труден за решаване, трудно е да се прилагат мерки за ефективното му решаване. Наистина, има ли имали сме случаи, в които рефен, референдера или съдята са отсъствали е, продължително време. Сметната палата би искала да има по-подробни статистики, както и един по-разчетен и подробен график на сроковете. Да, разбира се, статистики, които от една страна ще позволят на съда и на общия съд да, организира по, да организират по-добре работата си и статистики, които биха могли да бъдат оповестявани и да бъдат публично достояни. През последните 3-4 години се полага допълнително усилие и се правят а, така, работи се за представяне начина по който се е, представят годишните отчети, начина по който се представят статистиките. И тук отговарям на господин Марино Пинто. И още едно предложение. А, участието на държавите членки и заместването на съдии. Защото че, че, често не знаеме дали съдия, който, чието мандат е изтекъл и който има желание да остане в съда, дали ще остане. Защото от това зависи в кой състав е той, какви са делата, които биха могли да продължи да разглежда и така нататък и в рамките на време на частичното подновяване, председателят се обръща към съответните правителства с молба да вземат решение няколко месеца преди изтичането на мандата на съдията, за да може изтичането на този мандат да няма преки последици върху разглежданите дела. В крайна сметка става дума за парите на дънекоплатеца. Сега, важно е да се изясни нещо, което господин Кардив посочи. Европейският съд е многоезична институция и тя не може да бъде друга. жалбоподавателите трябва да могат да използват родния си език, имат да предоставят документи на своя роден език, да се защитават, да представят аргументи и да получават решение на своя роден език. За нас това е от огромно значение, защото това е, означава равнопоставеност на европейските граждани. Още веднъж повтарям, Европейския съд е исти... многоязична институция. Но е, съдиите са се разбрали помежду си да използват един език като целта е да обсъждат съответните правила, написани на даден език. По време на обсъжданията между съдиите няма преводач. Те са сами и за това обсъждат а, своите аргументи на френски. През 1952 година просто такова решение е взето. Защо? Защо да е било френски, а не италиански, но това е решението, което е било взето. И съответно с постъпването на нови съди бе се постави въпроса дали да се запази френският език или да се смени с друг език но в един момент се реши, че е, юриспруденцията на френски е един солиден аргумент. Така че за, за, за, за, за бъдеще ще има възможност да се добавят и допълнителни езици, е, съответно работни езики и ще направим всичко възможно. Всичко това да, да се направи така, че е, преимуществата и недостатъците да се компенсират. Е, обсъждали сме този въпрос и в миналото. и ще предоставиме необходимата информация на, съответна Сметната палата, но забавихме предоставянето на информацията заради Брексита и сега позволете ми да отворя една скоба. Не знаеме какви ще бъдат последиците от Брексита върху развитието на Европейският съд. Знаете, че става дума за един политически акт и че съдът ще има важна роля в дискусиите между Европейския, Европейския съд и е, Обединеното кралство. Сега това, което ще бъде, ще има много по-малко преюдициални запитвания от страна на е, британските съди. До сега не е имало много, но сега няма да има. Ще има също така а, от, вероятно намаляване на броя на делата. Не, аз лично смятам напротив, че може би в двете и седем страни ще има а, твърде много спорни въпроси, които ще трябва да бъдат решавани в съда. Става дума за британски граждани, които живеят в Испания, Италия и така нататък. Така че аз лично смятам, че може би ще има повече дела, но по-малко дела, които да бъдат, да идват и които да са свързани с Обединеното кралство като такова. и тогава споменах информационната система, колкото до другите въпроси. Жените и съотношението мъже-жени. Госпожо Делво, Пет са жените съдии, две е, генерални адвокати, а в общия съд 12 е, от... Броя на жените съдии се увеличава но е, без е, да искам да се измъквам от отговорност, това въобще не зависи от е, Европейският съд, а зависи от държавите членки. Ние, чисто, ние сме абсолютно непричома, а напротив, ние се радваме да има все повече и повече жени в нашите редове. А, можете да разполагате с а, всички данни. Бюджета на Европейският съд е, представлява 4% от административните разходи на Европейския съюз. И този, този, този, този бюджет е не не се е променил през последните години. Дори през 2010 година той представляваше 4,13%. Това са средствата за европейското правосъдие. Реформата започна през март 2011 година и приключи през декември 2015 година. Доста време продължи тази реформа и 3,45% е увеличението на бюджета вследствие на реформата и увеличаване на броя на съдиите. Да, може би някой смята, че правосъдието е, е прекалено скъпо, но е, доброто правосъдие заслужава своите средства. Съжалявам, но до 4 часа трябваше да приключиме. Така че много ви моля да се ориентирате към приключване. Аз мога да спра и до тук, ако кажете, ако решите. Може би има и други въпроси. Дали всички получиха отговори на въпросите си? Госпожа Хотала, искате да вземете дума? Европейският парла, парламент иска повече съди в Европейския съд ние самите бяхме много разочаровани от случилото се и смятаме, че нещата не се, договорките не се спазват такива, как, такива каквито бяха. Благодаря ви. Благодаря за цялата информация, която беше много интересна за нас. Този проблем е от огромно значение. имам още въпроси към вас, но ще ви ги изпратя в писмен вид и ще очаквам отговори в писмен вид. Въпроси свързани с освобождаване от отговорността. Но не, но в, в никакъв случай не трябва да се превеждат текстове от френски на английски, след това да се превеждат отново на френски. А, не, не смятам, че имаме още много документи в сила, прияти през 1952 година, така че ще промениме въпроса с езиковия режим, за да, за да бъде той по-приспособен към новото време. А, някой има ли да реагира от страна на сметната палата? Не. В такъв случай бих искала да благодаря и на представителите на Сметната палата, и на представителите на съда за това, е, че внесаха известни пояснения е, по този въпрос. Приключваме с съвместното заседание.